Bien, mes chers collègues, je vous Скъпи колеги, моля, заемете местата си. Моля ви да приемеме дневния ред. Искам да ви предложа да се опитаме да се опитаме да е, преминеме през целия дневен ред. Днес и дневния ред от за днес и утре да го, да го да ги разгледаме днеска, освен точка 7 относно съобщението на комисията по плана Юнкер и план за инвестиции за Европа това съобщение ще бъде направено на 11 декември. А нека да се опитаме да приключиме всичко днес, да разгледаме всички въпроси от дневния ред днес. И по този начин ще спечелиме малко време. Така че най- вероятно ще трябва да заседаме в рамките на трилога утре. Първото, първата част от нашето заседание ще се проведе при закрити врата, така че много моля всички нези, които не са които не, не бива да присъстват на тази част от нашата среща да излезат. Ще разгледаме точка 4, 5 и 6. Не поправя се председателя четвърта и пета, след това казва пак четвърта, пета и шеста точка.